Пристъпваме към гласуване. Първият доклад, по който ще гласуваме е докладът на госпожа Мецола, договореност с Швейцария за реда и условията за нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на обежището. Гласуваме поименно по целия текст. Моля, гласувайте.